Благодаря ви, комисар Барние. Добър ден, колеги. Започваме гласуване. Ще бъде дълго гласуването, но ако сме спокойни и организирани, ще се справим. Започваме с доклада Гейер. Реш, започваме гласуването, начало на гласуването.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 против, въздържали се, отхвърля се. Трето, за, против, въздържали се, отхвърля се. 19. За, против, въздържали се, приема се. 18. Начало на гласуването. Ти, la votazione Кюса. Край на гласуването. Отхвърля се. 20. За, Против. Въздържали се. Приема се. Начало. По 20-то изменение. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието. Да. 23-то за, против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържа... въздържали се. Всъщност електронно. Продължаваме от тук нататък. 24-то. Начало. Край на гласуването. Приема се. Четвърто. За, против, въздържали се, отхвърля се. 38. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Електронно гласуваме 38 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ето. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто, за, против, въздържали се, приема се. Проверка. На шесто. Ако, няма, ако не вдигат високо ръка, трябва да прегласуваме. Начало сега. Край. Отхвърля се. 37. За. Против. Всъщност начало на гласуването. Електронно ще гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 30-то. Начало. край. Отхвърля се. 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 35-то. Начало на гласуването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 Отхвърля се. 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 25. За, против, въздържали се, приема се. 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 28. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14 за, Да, какво става? А, не искате да вземете отношение. Продължаваме в такъв случай. 14. то Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 39. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 15. то За. 39 всъщност. Е електронно начало. Край. Отхвърля се. 15 сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Госпожо Аяла, какво искате да кажете? Заповядайте. Няма микрофон. А, ah, sí, ahora sí. Presidente, muy rápidamente, solamente en la versión española. Само да ви посоча, че в испанският вариант пише Евроюст вместо Евростат. Просто исках да ви кажа. Благодаря ви, госпожо Аяла. Ще го отразим. Благодарим за уточнението. Сега 16-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Минаваме по-нататъка. Сега гласуваме за проекто решението като такова. За, против, въздържали се, приема се. Има думата комисията. Искате ли господин Шемета да вземете отношение? Прего, комисар. Uh, Уважаеми господин председател, Комисията приветства решенията на Европейския парламент за освобождение от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година. Особено съм признателен на докладчика Янс Гейер, както и на докладчиците и докладчиците в сянка от политическите групи. Нашият дебат и сътрудничество бяха конструктивни. Днешното гласуване показва, че бюджетът е изпълняван и разходван правомерно. Всички, които участваме в разходването на европейския бюджет и на европейските фондове, трябва да положат повече усилия за постигането на разходна ефективност. С днешното приемане на резолюцията, както и преговорите по финансовата рамка продължават, защото все още сме в търсене на една по-добра форма от управление на европейските средства, за да могат да имат още по-голяма добавена стойност. Благодаря. Благодаря, председателят. Продължаваме с следващия доклад за освобождаване от отговорността на Сметната палата. Заповядайте по първа точка. За, против, втора част. За, против, приема се. 117, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме за проекто решението за, против, въздържали се, приема се. Поздравления на колегата Гайер. Сега, е, доклада Ортис Вилея, освобождаван от отговорност за връзка с изпълнението на бюджета за 2011 година на Европейския парламент. Започваме гласуване по тази проекто резолюция. По именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се Изменение номер 10 е оттеглено, така че първи параграф, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за. Кой е за втората част? Против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение по именно гласуване. Начало. Край. Приема се. Първо изменение за, против, въздържали се. Пето за, против, въздържали се. Тук се налага проверка за пето изменение начало на гласуването. Край. Приема се. Второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11. Поименно гласуване. Начало. Край. Отхвърля се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо. Начало на гласуването. Край. Приема се. Шесто. Поименно гласуване. Начало. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 68. Начало на гласуването. Край. Приема се. 94. Начало на гласуването. Всички ги гласуваха? Край. Приема се. Девето. Начало на гласуването. Няма да гласуваме за девето изменение. Има грешка някаква, казва председателят. Грешка допусната от секретарията. Така че гласуваме за резолюцията като такава. По именно гласуване начало. Край. Край на гласуването. Господин Стас, заповядайте. Микрофоно. Включете си микрофона. Voorzitter, ik denk dat er wat verwarring bestaat uh, bij mij. Мисля, че има някакво объркване тук. Аз разбрах, че девето изменение не е изобщо представено. И в такъв случай, след като е представено, бих искал да го гласуваме все пак. Аз бях разбрал, че трябва да го гласуваме чисто и просто. Има някаква грешка и не, не мога да проумея. Председателят, добре, обяснявам. Гласуваме тогава с дигане на ръка за изменение номер 9. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Procediamo con il rapporto Sondegard. И така, минаваме Сорен Бо Сондегард за освобождаване от отговорност за връзка с изпълнението на бюджета на Европейския фонд за развитие. За, против, въздържали се, приема се решението. И сега проекто решението. Първото изменение за, против, отхвърля се. Четвърто за, против,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 Приема се. И сега общо гласуваме за, против. Приема се. Поздравления на господин Сондергор. И сега ще прекъснем гласуването за малко за тържественото заседание. Gracias.